die Председателката. Добър ден! Подновяваме заседанието. Протокол от чашното заседание и приятите текстове са на ваше разположение. Не виждам да има възражение. В такъв случай протоколът се счита за прият. От групата на социалистите, социалистите и демократите получих искане за изменение в състава на една от комисията. Номинацията ще бъде публикувана в протокола на това заседание. Ако не постъпи възражение до приемането на протокола, номинацията ще се счита за потвърдена. Минаваме към следващата точка от дневния ред изявление на заместник председателя на комисията Върховен представител на Съюза по въпросите на външната работа и политиката на сигурността във връзка с положението в Сирия. Представител на заместник председателя на комисията ще бъде днес господин Хан. Благодаря, госпожо председател. Войната в Сирия започна нов етап, особено след съобщението на САЩ, че ще отегли своите сили. Политическото решение обаче като че ли все още не се задава. Трябва да е ясно, че единственият устойчив път да се излезе е договаряне в рамките на ООН. Ние го повтаряме нееднократно. Нужна е сигурност и, съб... и стабилност в Сирия. Североизточна Сирия сега подлежи на преговори между сирийските демократични сили, Русия, Турция и сирийския режим. Даеш все още не е победен. Важно е терористите да не се върнат в бъдеще – Разбираме, че Турция се притеснява за сигурността. Смятаме обаче, че може да бъдат преодолени тези проблеми, ако суверенитета и целостта на, целостта на сирийската държава се гарантират. Всяко едно решение за севера ще защити хората от всички етноси и религии. То ще попречи на нови страдания и сблъсъци. В същото време крилото на Алкайда в Сирия познати като Алнусар, се консолидира в северо-западна Сирия. Затова спряхме всички програми в тази провинция. Същото се случи в Южна Сирия, където бе невъзможно да продължим работата си. Но нуждите са огромни. Единственото положително нещо е последните, последната възможност за да изпратим хуманитарна помощ в един от лагерите, където има над 60 000 души. Трябва да останат отворени всички гранични пунктове, особено тези в северо-запада и северо на страната. Това е изключително важно сега през зимата и за стотиците хиляди разселени лица, в лагери. Голяма част от тях са деца, които едва оцеляват. Ще продължим да защитаваме хората, ако има офанзива и държим за да се защитат хуманитарните работници. В а, районите, а, където а, има проблеми, се говори за принудително набиране на хора а, за войските. Не може да има европейски принос към строежа на Сирия, докато не се намери политически преход. Сирийският режим не участва в процеса воден от ООН. То нарушава правата на човека и за това няма как нещата да се променят. Върховният комисар на ООН за беженците казва, че беженците могат да се върнат когато има достойни условия за това, а такива още няма. Имаме нужда от система да наблюдаваме какво се случва с върналите се, за да ги защитим и да има добри условия за връщане. Не искаме сирийците да се върнат на място, където могат да бъдат произволно задържани, да бъдат принудително принудени да вземат оръжие. Поради всички тези причини поддържаме политическия процес в Женева. Той е единствения реалистичен начин да се спре войната. Не може просто да замразим всичко това. Защото така ще има повече радикализация, повече страдания, повече регионална нестабилност и повече насилие. Върховният представител Федерика Могерини поддържа връзки с специалния пратеник за Сирия на ООН, като се говори за неговите усилия. Той се среща с всички заинтересовани страни, за да рестартира процеса. За да стане това в средата на март, ще организираме една конференция за Сирия с ООН в Брюксел. Тя ще се съсредоточи върху три стълба – подкрепа на политическия процес, хуманитарна помощ и регионално развитие. Целта е да се наберат средства за нуждите на бежанците и държавите, където има такива бежанци. Също така в Европейския парламент Брюксел тази година ще имаме диалог с министри, НПО, граждански представители от Сирия, Ливан и Турция. Сирийците искат устойчиво решение на тази война. Те искат една държава, в която всеки сириец може да намери мястото си – независимо от своето вероисповедание, политически убеждения и социален происход. Хората в Сирия имат нужда от едно политическо решение, което да доведе до помирение, до възраждане на страната и една демократична Сирия. Това продължава да бъде наша цел като европейци. Благодаря на Европейския парламент за подкрепата в подготовката на конференцията за Сирия. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Господин Салафранка, първо минута е половина. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа, Сири, отново е в дневния ред на парламента. Войната продължава от 8 години. Кризата не свършва. 500 хиляди загинали, огромен брой разселени беженци, 12 милиона души в тежко положение, голяма част от които деца. Това е една държава, която е напълно разрушена. И в тази а, ситуация Съединените щати се оттеглят от а, конфликта, консолидира се режима на Асад и неговите съюзници от Русия и Иран. Освен това има напрежение на границата с Турция и Ирак. И заобщо ситуацията е белязана от тотална несигурност, а, където а, наблюдаваме един точно определен сценарий, сценария на студената война. Президентите на Сирия, Турция и Иран предстои да се срещнат следващата седмица. Русия се опитва да изгради Алианс Обединените арабски емирства. И цялата тази ситуация е изключително трудно да се продължат международните конференции и да продължат да се мобилизират ресурси. Генералният секретар на ООН е, и негови специален пратени да продължат работата, работата си, за да могат да сложат край на страданията и смъртта в този регион. Господин Бощинаро за социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Някои мислят, че войната в Сирия е свършила. Това според мен е напълно погрешно. Има временно намаление на бойните действия, тяхното ограничаване обаче не означава изкореняване на причините за конфликта. Мирът е далеч. Да, военният съюз между Сирия, Иран и Русия и за територии от опозиционните сили, включително терористичните групи – но след безразборните атаки от въздуха и използването на оръжия също така безразборно, не можем да кажем, че войната е приключила. Трябва да има мирен процес, правосъдие. 6 милиона бежанци и 4 милиона вътрешно разселени сирийци трябва да се върнат по домовете си и да бъдат защитени от собствената си държава. Само тогава може да започне възстановяването. Правосъдие е ключова дума. Конфликтът е белязан от военни престъпления, системни изтезания и задържания напълно произволни от страна на сирийските власти препятстване на хуманитарните конвои и системна употреба на забранени оръжия, при това безразборно от военния алианс с участието на Русия. Ако правосъдната система в Сирия не може да осигури безпристрастно наказателно преследване на виновните за престъпленията, трябва да търси международно решение на този въпрос. И още една дума. Господин комисар, не можете да приемате като свършен факт това, което ви предлагат Башар Асад и неговите защитници. Господин Танок Закаре. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, Оцеляването на бруталния режим на Асад вече е факт. Американските е, войски ще напуснат Сирия и това ще направи вакуум в сигурността. Има хиляди бойци на ИДИЛ, които са разпръснати и Сирия и Ирак. Също така HTS Тахирал Шам се съсредоточи в провинция Идлип. Вчера се срещнаха министри на отбраната, за да обсъдят какво се случва в провинция Идлип. Нужни са действия, за да се спре нападението на Тахрир Ал-Шам и за да е сигурно, че няма да има напредък. Много хора живеят в Идлиб. Брутални са условията, в които живеят и се влушават от постоянната касапница, която идва от желанието на Башар Аласад да запази тази провинция за себе си. Много войни, от чуждо име се водят и не биват да наблюдаваме като Русия отдалеч. Ние имаме дипломатически отношения с Дамаск и те са проблематични. Благодаря. Следващия оратор за Алте е госпожа Схаке. Благодаря, госпожо председател. Обещанието, че никога това няма да се повтори, умира в е, сирийските затвори. Това са думите на Джак Рогин в Вашингтон Пост миналите години. Той е станал свидетел на невероятни изтезания. Един смел гражданин, е, Сезар, е изнесъл доказателствата с риск за собствения си живот и за живота на семейството си. Най-сетне трябва да заиграем ролята си. Съгласна съм с онези, които казват, че Европа плаща, но не участва за прекратяване на войната в Сирия. Просто ни липсва обща европейска стратегия. И една фундаментална промяна в отношението към Сирия, без да бъде победена идил, ще има огромни последици. Аз смятам, че може да се намери невоенно решение на конфликта, но това не променя факта, че военните създават определена действителност на място и трябва да бъдем реалисти. Трябва да се окаже натиск върху воюващите, особено за защита на цивилните около Идлиб, за защита на хората, които са били преселени против волята им, преди всичко от Алепо и Холмс, те сега отново ще попаднат в капан. Това, което говорим за Сирия, трябва да бъде изпълнено на дела. Нуждаем се от санкции за търсене на отговорност от отделни личности, без да се наказва цялото население. И общият ни пакет санкции трябва да включва интелигентни мерки – Белгийски дружества изпращат тонове химикали в Сирия. Те се използват за оръжие. Е, Сирия разгъна червения килим за Амел Мамлюк, човек, който няма право на достъп до Европейския съюз. Не можем да се радваме на доверие, ако не изпълняваме това, което говорим. И не на последно място. Все повече расте напрежението в Йордания. Младите хора плащат цената за това. Трябва да се спре сексуалната експлоатация на момичето, детския труд и да не допускаме те да попадат в ръцете на военните и на милициите. Äh, Благодаря. Сега би трябвало да дам думата на господин Виегас от името на Обединената левица, но него го няма. Господин Реймон такъв случай за зелените. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл в пленарната зала, господин Хан. Благодаря, че сте тук. Обръщам се специално към вас. Докато си говорим а, тук в, Курди, в Сирия продължават да се водят битки. Кюрдите може би ще успеят да завладеят последната райони на исламска държава. Това е огромно постижение и Европа трябва да има благодарна. Вместо това обаче Европа е на път отново да остави на произвол на съдбата кюрдите и техните съюзници. Тази част на държавата е мултиетническа, не само кюрди, а, а, араби, християни и така нататък. Тези хора се опитват да изградят демократичен автономен регион и са постигнали вече голям напредък. Изградили са училища, болници, ние инвестираме там, инвестират в тях с малка подкрепа от Европа. Сега обаче всичко това е застрашено от кюрдите, подкрепени от Ер Ердоган. Европа не прави нищо, за да защити този район. Обръщам се към вас като към комисар по политиката за съседството. Ако това, което описах се случи, ако този а, проект в Североистока на Кюрдистан се а, реализира, ще имаме проблем. Кюрдите казват, ние няма да убием тези, които са задържани, когато Ердоган влезе е, е, в, район, в района. И когато тези 900 терористи бъдат освободени на кюрдите, ще тръгнат е, към Европа. Е, Изцяло в наш интерес е да предотвратим това и ние от Европейския съюз трябва да благодарим на нашите кюртски съюзници и техните съюзници. Благодаря е, господин Карвар за НСД. Господин комисар, посетих Ирак през декември. Посланието е, че трагедията на Ислямска държава всъщност доведе до разделение, но всъщност сплоти хората срещу терористите. Сирия е сложен проблем, подобен на Ирак. Притеснявам се от това, че американските сили ще се изтеглят от Сирия. Знам, че има доста намеси на Запада, в Близкия изток с времето, но не трябва да оставяме вакуум. Той може да бъде експлуатиран от онези, които искат да преследват своите интереси. Кюрдите трябва да могат да останат в региона, за да има баланс и да се защитат различните етнически групи в целия Близък изток. Има ясен риск, но без Запада и без Америка какво ще остане. Трябва да гледаме реалистично към света, в който живеем. Ако не окажем въздействие, някой друг ще го направи. Не може да гарантираме обаче никакъв изход. Госпожо председател, бъдещето на Сирия трябва да доведе до добруване на сирийския народ и трябва да бъде постигнато по един последователен начин. Благодаря. E Благодаря за НС, госпожа Арно. Благодаря, госпожо председател. Атлантическите сили, петромонархиите, които подкрепяха режима, вече са извън играта. Радвам се за това. Сега е време за възстановяване и за връщане на бежанците. Но върху нашите сънародници тежи един дамоклев меч 450 задържани, радикализирани лица, от които 50 джихадисти до края на годината ще бъдат освободени във Франция, според френския министър на правосъдието. Господин Казанер, министър на правосъдието, обяви, че ще се приемат комбатанти, лица, които са се били в Сирия. От началото на сирийския конфликт ние непрекъснато правим тази грешка. Нека бъдем категорични, нека да експулсираме, лишавайки от гражданство онези ислямисти, които са с двойно граждански, гражданство, които имат едно гражданство, нека идат в затвора или в каторгата. И те са предатели, нека бъдат съдени и третирани като такива. За независимите господин Завраниополос. Капо Сирия αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, αναβαθμίζουν... Силите в Сирия се прегрупират. Иран е истинската мишена. Интересите са различни. Водят се преговори с Русия, Египет, Турция участват. Това е една война а, а, която се, се води в региона и включва и съседните а, региони. Образуват се тристранни оси Израел, Кипър, Гърция. Гърция и правителство на Сириза се опитва да бъде канал за комуникация. НАТО и Европейския съюз не насърчават мира, те насърчават войната, мизерията в региона. Благодаря с това се изчерпих ораторите от името на политическите е, групи. Господин Такаш има думата. Благодаря. Сирия от дълго време се води е, война, от която страдат и християните. В едно проучване на Open Doors християните биват преследвани в 70 държави по света, с което християнството става най-преследваната религия по света. Сирия е на 11-то място в този тъжен списък. По време на войната Сирия загуби половината от своите граждани християни. От началото на войната Европейския съюз, което е положително, е предоставил хуманитарна, хуманитарна помощ в размер на 10 милиона евро. Но това не е достатъчно в тази ситуация на постоянна криза. Първо трябва да бъдат премахнати причините за войната, трябва най-после да се сложи края на тази а, а, война в областта на политиката за бежанците трябва да се получат всички от, от унгарския модел, защото не е достатъчно само да се приемат стотици хиляди бежанци, а да се осигури тяхното връщане в сигурни условия. Е, Виктор Орбан се застъпва за това бежанците не да се приемат в Европа, а да им се помогне на място. За това Унгария е създаден а, е, държавен секретариат, който да се занимава с преследваните християни и с подкрепата на християните при тяхното завръщане в Сирия и възстановяването на техния регион. Това означава, че подкрепа се оказва за връщане и изграждане на живота на място. Госпожа Валенсия. Е, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че може да говорим за войната в Сирия като за нещо отминало. Но можем ли наистина Виждаме последствията, виждаме хората, които бягат от този конфликт. За съжаление, това продължава. Войната там е ужасяваща. Постоянно се отварят нови фронтове. Китай, Русия, САЩ като че ли вървят винаги срещу постигнатите споразумения. Ние тук в Европа трябва да поемем отговорност, трябва да се опитаме да облегчим страданието на сирийския народ. Вече 10 години тече този ужас. Хиляди изчезнаха, са безследно изчезнали. Десетки хиляди умряха при нападения от коалицията или от руски бомби. Онези, които са отговорни, трябва да платят Войната е срещу тиранията на Асад. Сирийската опозиция се опитва да се бори за демокрация, но за тях не се говори. Кюрдите също са в риск. Тази трета конференция за бъдещето на Сирия трябва да потърси отговорност. Не може да говорим за бъдещето, все едно разрушението не е било факт. Това трябва да поиска парламента. Парламента трябва да поиска да се поема отговорност. Това е изключително важно. Важно е да се говори за това кой е виновен. Благодаря. Следващия господин Белдер за минута. Благодаря, госпожо председател. Свидетели сме на това как Турция иска да е членува в Европейския съюз но същевременно води военни кампании в Сирия през 2016 и през 2018 година. Някои области в северна Сирия са на практика турски протекторати. Вътрешни лица също така свидетелстват за връзката на тези действия с непризнатата Северна Кипърска република. Това отслабва териториалния интегритет на Сирия и ние не правим голяма услуга на държавата, като подкрепяме подобни действия. Турция сякаш прави всичко, на което е способна, включително използва милиции, за да провежда етническо прочистване в някои райони на страната. Как е възможно да говорим за Сирия без да се борим за съдбата на християните? Госпожа Валтманс. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Много колеги вече го казаха. 8 години продължава конфликта в Сирия. Той започна с мирни протести за демократични ценности, но се изроди в една ужасяващите войни. Станахме свидетели на нападения с отровен газ, повече от 465 е, 000 сирийци са убити, 1 милион са а, е, ранени, голяма част от населението е принудено да бяга. В Сирия цари хаос. Сирийското правителство продължава да се бори срещу бутовни, бунтовниците. Съединените щати се опитват да се борят срещу исламска държава. На север са кюрдите, които биват бомбардирани от Турция. Президент Тръмп твърди, че Ислямска държава е победена обратно на мнението на специалистите и за това ще се изтегли войските. А, вижте какво представлява Европейския съюз. Говорим за един от най-кървавите конфликти а, в историята. А, нищо не прави Европейския съюз. Дори в тази зала няма почти никой, когато говорим за този конфликт. А, Надявам се Европа да промени поведението си. Надявам се да се наложат санкции и да се изкорени проблема. Защото ние сме родени в мир и живеем в мир, а децата в Сирия нямат този шанс. Нямам готово решение, иначе щях да ви го предложа, но вие сте по-умни от нас. Дайте някакво бъдеще на сирийските деца. Е, господин Креспо. Е, Благодаря, госпожо председател. Сирия всъщност показва провала на международната общност, но това е и пример за лицемерието – кюрдите са изоставени от нас. Обръщаме глава пред случващото се. Например, стотици тонове маслини сега са на испанските пазари. По незаконен път са стигнали до там. Нужен е политически диалог в една международна по международен път. Трябва да се сложи край на сирийския конфликт. Изключително важно е кюрдите да консолидират социално-политическия си напредък. Трябва да има сигурност. Иначе ще бъдат залечени от картата. Европейския съюз трябва да прекрати с тези преференциални сделки с Турция, тъй като те извършват пладнешки обир в тази страна. Иначе само празни приказки. Празни приказки, които в крайна сметка ще потънат някъде интересите. Трябва да защитим сирийците и а, кюрдите. Благодаря ви, господин Орбан Креспо. Госпожа Шойдрова а, вдигна син картон. Готова ли сте да приемете? Готов сте. Заповядайте, госпожо Шойдрова. Благодаря ви, че приехте синия картон, който вдигнах. Съгласна съм с вас. Наистина, Ердоган злоупотребява. Той напада кюрдите, иска да се възползва от случващото се, иска да ограничи кюрското мълцинство, но не съм съгласна с вас, за това, че международната общност отговаря за конфликта. Как международната общност носи отговорност за една гражданска война, която започнаха през 2013 година? Заповядайте да отговорите. Eh, ами, това са много различни въпроси, които ми зададохте. Не е един въпрос. По първия въпрос аз говорих за отговорността на международната общност и отговорността на Европейския съюз. Говорих всъщност за преференциалните споразумения, които имаме с Турция. Даваме възможност маслини да навлязат на нашия пазар, а те всъщност са откраднати от сирийците и от кюртските райони. Трябва да се разгледат различните интереси, които се използват това са интереси, които са съвсем различни от тези на местните хора. Благодаря. Благодаря, госпожа Локбилер, за минута. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в Северна Сирия остава тежка. Турция многократно заплаши, че ще предприеме действия срещу кюрдите. Отделно режима се опитва да се възбърне териториите. Действията се водят предимно в провинция Идлиб, където живеят почти 3 милиона цивилни граждани. Действията на Турция и техните съюзници трябва да бъдат предотвратени на всяка цена. Европейския съюз трябва да се застъпи за подновяване на преговорите между Турция и ПКК. На конференцията в Брюксел за Сирия трябва адекватно да бъдат представени гражданските сили в Сирия. Сирийските бежанци трябва да могат да се възползват и за в бъдеще от добри програми за презаселване и да могат да получат закрил в Европейския съюз. Е, господин Марусик. Е, Благодаря, госпожо председател. Ако Сирия бе на друго място на глобуса, никой нямаше да проявява интерес към нея. Може би правителството не е възможно най-лошото. Има държави с много по-лоши правителства, но никой не ги бомбардира. За съжаление, на изток се концентрира агресия от страна на редица сили. И доста страни бяха е, сринати. Иран, Либия, Тунис, Египет, те бяха напълно сринати. Това са сега територии с огромни човешки драми. Е, Сирия все още не е напълно разрушена. Ако искаме да разберем откъде проистичат конфликтите на изток, трябва да си дадем сметка за истината, да вникнем в истинските причини за външната военна намеса в тези райони. Кой с кого се бори и за какво? Кой разрушава тези страни отвън? И тогава едва ще можем да мислим рационално и ще започнем да търсим решения на проблемите. Благодаря го. Господин Епитидел, с една минута. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Благодаря, госпожо председател. След декларацията на Доналд Тръмп, че той ще изтегли американските войски от Сирия, положението в Близки изток се промени и сега е още по-сложно от преди. Това решение бе взето без предварителни обсъждания с когото и да било друг и сега се създава една огромна пропаст и всеки се опитва да я запълни в името на собствения си интерес. Нямам достатъчно време да анализирам задълбочено тази ситуация, но искам да припомня, че е, в Сирия всички сили се опитват е, да извлекат някаква полза – от това, че се намират там. Единственият липсващ е Европейският съюз. Съюзът възприе друга позиция. Просто сляпо следва Съединените щати. Турция дори играе по-активна роля. Това е много рисковано за нас. Има риск и от това, че ИДИЛ ще прегрупира силите си и ще продължи терористичната си дейност. Господин Епитидеус. Господин Епитидеус. Има запитване към вас със син картон от господин Нетрич. Ще приемете ли въпроса? Благодаря. Извинявайте, зад мен сте, не мога да се обърна с лице към вас. Бихте ли се съгласили, че примерът с Сирия е идеалният пример, в който хора отвън започват да бомбардират, да извършват военна намеса, твърдят, че е, се борят за демокрация. Руснаците твърдят, е, че се борят с ИДИЛ, но това отваря една котия на Пандора, от която проистичат всички сега съществуващи е, проблеми. Може би господин Тръмп дава всъщност добър пример да оставим тези хора сами да се оправят. Нека най-сетне се изтеглим всички. Е, Благодаря за вашия въпрос. Напълно съм съгласен. Не ми се иска да навлизам в повече подробности. Само това ще кажа. Точно така стоят нещата, както ги описахте. Точно това става там. И ако желаете, репутацията на Европейския съюз никак не черпи никаква полза от това, което става. Господин Мон има думата. Този проблем е сложен, не може да се покрие в няколко минути. Засегнатите са много е, включват се и трети страни. Това, което ме притеснява всъщност е нашето влияние, както и влиянието на САЩ. Виждаме, че там се намалява тяхното влияние, казват, че се оттеглят. Последно време също така е ясно, че е, Иран, е, Русия са тези, които вземат решенията заедно с тиранията на Асад. Европейския съюз трябва да има повече влияние. Сирия не е само въпрос за побеждаването на Алкайда и Даеш. Не, трябва да започне един политически процес, който да направи така, че бъдещето да бъде демократично решено и то от сирийците. Това е средиземноморска страна, тя е близо до нас. Важно е какво се случва там, защото веднага има своя отзвук при нас. Помислете също 2015 година а, за а, притока на бежанци. Затова трябва да имаме голямо въздействие върху бъдещето на Сирия. И в заключение, господин а, комисар, мисля, че казахте, че има резултати на последната среща на Върховния представител с Арабския съюз. Надявам се това да е така. Благодаря ви. Следващите господин Гереро. Благодаря. Преди няколко дни Хавер Солана в една статия написа а, от Еласад към Еласад. Това много добре иллюстрира безмислието на тази война. Война, в която загинаха стотици хиляди хора и още стотици хиляди са, лишено, са лишени от бъдеще. Огъня на този ад още не е угаснал. Децата, милионите деца а, а, са в особено тежко положение. Те не могат да ходят на училище, загубили са перспектива за бъдещето. Европейския съюз би трябвало да изработи многогодишен план за възпитанието на тези деца, за да не се предоставя само хуманитарна помощ, а помощ за развитие. Ето това трябва да е, е, кажем на конференцията с е, Сирия. Господин Висти наистина една минута. Syrien. Den tragiske situation i Syrien er jo skrækeksemplet på, hvad der sker, hvis det Сирия е ужасяващ пример за това а, какво а, а, може да се случи, ако властта се даде на парламента. Ние благодарихме на американците за това, че а, помагат. А сега се намесиха всички държави, които имат интерес. Те спечелиха срещу Европа. Кюрдите, с които се съюзихме ние, кюрдите, които се боди, бориха срещу Асад, ислямска а, държава, останаха на заден план и загубиха. Логично е. А, Европа да критикува а, американците, особено след войната в Афганистан и войната а, в залива. Но трансатлантическите отношения винаги са били опора за Европейския съюз. Ако продължим да ругаем по този начин Съединените щати, това няма да доведе до добър край. Следващия брат. Се стабилизуе, ще бъде... Госпожа Шойдрова, благодаря за думата. На пръв поглед Сирия се стабилизира, но положението там далеч не е добро. Страната е съсипана – Режимът спечели войната, но не се радва на легитимната подкрепа на собствените си граждани. Режимът на Асад се държи на власт чрез сила с помощта на Иран и Русия. Стотици хиляди бежанци от Сирия няма къде да се върнат и не могат да се върнат, тъй като срещу тях ще има наказателно преследване. Предстои друга хуманитарна катастрофа. Това, което е най-обезпокоително е засилването на иранското влияние. Последните съобщения са в смисъл, че кюрдите се борят с помощта на Съединените щати. Някои държави членки също са активни в региона, въпреки че Европейският съюз не се е намесил официално в конфликта. Смятам, че Европейският съюз трябва да полага повече усилия на дипломатическата сцена. Съгласна съм с колегите, че това да не могат хората да ходят на училище, децата да ходят на училище е ужасно. Това са заложници на Асад. Благодаря, колегата Бенифей. Благодаря, госпожо председател. Положението в Сирия никак не е близо до намирането на решение. След няколко седмици ще се проведе третата конференция, която ще е домакин върховния представител. Трябва да се рестартира мирния процес, женевския процес на базата на резолюцията на ОНЕ която дава наказателна отговорност за всички тези военни престъпления през тези години. В същото време ние трябва да бъдем хуманитарно действащо лице, т.е. да инвестираме в устойчивостта на този народ. В момента не сме направили достатъчно. Трябва да говорим с гражданското общество, да ги въвлечем повече. Същото се отнася и до организирането на тази конференция. Имаме операция Коломбус, която прави хуманитарни коридори и помага на бежанците и в Ливан. Трябва сериозно да организираме една система на, постоя... на постепенно връщане от дома, но то със сигурност. Искам също да добавя няколко думи, защо се отнася до един, един католически свещеник, който трябва да бъде защитен и трябва да бъде освободен. Той трябва да се върне и да носи своето послание на мир навсякъде. Ситуация в Сирия е далека. Господин Строевски, положението в Сирия е далеч е, от е, решаване. Е. Искам да привлека вниманието ви към един факт, който според мен е много важен. Всички от вас, които се занимават с е, Сирия, е, ще кажа, че няма последователност, е, няма хуманитарна помощ, няма последователност във военните действия, особено през последния месец няма последователност в правилата и в предлаганите решения. И за това ние не постигаме успех. Знаем кой е най-важният играч. Това е Русия и, и Турция и Асад. Това са онези, които са а, виновни за настоящата ситуация. Другия виновен е липсата на последователност и това не е добре за страната. Благодаря. Благодаря, госпожа Гил. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вчера сирийските власти, подкрепени от Съединените щати, е, атакуваха последните бастиони на ИДИЛ. Би трябвало хуманитарната помощ е, да стига до тези, които се нуждаят от нея много по-бързо. Но в лагера Ел Хол е, услугите стават все по-малко, включително здравните. Трябва повече здравни услуги да бъдат осигурени и то спешно трябва да се осигури вода. Вие Казахте, че Европейският съюз организира една много навременна конференция. Тя наистина е такава. През март месец тя е ориентирана към бъдещето на Сирия и на региона. Но как да направим така, че на конференцията да не се говори само за хуманитарната помощ, а да се мобилизира чрез нея международна и регионална подкрепа за търсене на политическо решение? Това е първият ми въпрос. Второ, политическото решение на конфликта трябва да е предпоставка за всяка по-нататъчна инвестиция в процеса на реконструкция в Сирия от страна на Европейския съюз. Когато президентът Тръмп обяви, че ще изтегли войските си, това ли ще направим? Ще приемем, че Асад остава и какво значение има този факт за по-нататъчната подкрепа от страна на Европейския съюз за прехода в страната? Извинете ме за просрочването, господин председател. Госпожо Гил, има въпрос към вас с син картон. Бихте ли се съгласили да го чуете? окей. Okay. Председателката, извинявам се. Госпожа Заборска иска да се запише за спонтанните изказвания, а не е искала да зададе въпрос към вас. Господин Диас Демера за една минута. Благодаря. Войната в Сирия отне живота на хиляди. Милиони бежанци много разселени лица. Мисля, че в наскорошната ни история това е най-голямата катастрофа. Ние трябва да търсим мирно решение, но не можем да го направим сами. Добрите новини тук идват от третата конференция, която ще проведем за бъдещето на Сирия. Трябва да продължим с хуманитарната помощ за тази страна. И имаме и фонд Мадат, но е нужно също така преговорите да вървят към мир и към договорено решение. ООН трябва да подкрепят този процес. Е, това е записано в е, резолюция 2254. Говори се също за победа над ИДИЛ, но няма това как да стане, докато не приключи конфликта в е, Сирия, защото е нужна международна помощ. Нужно е хората да могат да се върнат спокойно и да бъдат в сигурност Всички подкрепяме един такъв процес. Благодаря. И аз ви благодаря. Само за да е ясно, ако искате думата в спонтанните изказвания, моля да не вдигате синия картон, а някакъв бял лист. В противен случай оставаме с впечатлението, че искате да зададете въпроса, синя карта. Госпожа Гомаш има думата. Необходимо е в Сирия да се изградят хуманитарни коридори, престъпника Асад да се изправи пред съда. Европа нищо не направи, затова се наложи Путин. Страните членки нямат политика за отбрана и това се чувства и в Сирия. Анкетата на Евромет също показва това. Какво правим ние в Сирия? Ние правим така, че още повече хора да бъдат маргинализирани, още повече да бъдат върбувани от терористичните е, групи. Наши граждани се присъединяват към ислямска държава. Нашите правителства не правят е, нищо и мълчат. И това в Сирия води в крайна сметка до там, че трябва е принуден да страда и кюрдския народ. А това е наш съюзник срещу терористите от ислямска държава. Не бива да продължава сътрудничеството между Путин и Асад. Европейския съюз не бива да си мисли, че с хуманитарна помощ ще се измъкне от ситуацията. Не, трябва да действаме. Господин Хълвени. Äh, Благодаря, госпожо председател. Два пъти бях напоследък в Сирия Срещнах се с християнското мълцинство в Алепо, Хомс и Дамаск. За мен а, а, беше а, напълно ясно, че е, санкциите на Европейския съюз, международната общност срещу режима а, удрят а, е, и върху сирийците, защото те остават без работа и са принудени да бягат. А трябва да направим така, че сирийците да останат от дома си. Унгарското правителство взе миналата седмица решение да подкрепи здравеопазването с проект Отворени болници. С този проект ще помогнем на хората в Алепо а, и Холмс, а, без значение каква религия изповядват от над 3 милиона бежанци се намират на територията на Турция и са готови да тръгнат. Трябва да направим така, че те да тръгнат не към Европа, а към тяхната родина. Господин Фройнт. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Може би голяма а, въпросителна, да се надяваме още въпросителни. Надяваме се, че а, а, виждаме последните а, действия от а, войната. А, е, драма бежен, е, беженска, огромна е, беженска война, драмата да напуснеш всичко, което си градил, ако не искаш да загубиш живота си, е огромна. Нека на фона на всичко това още веднъж отправя апел към вас. Не бива да гледаме бездейно как в този регион отново избухва конфликт. Мисля, че шанса на нашия съюз е в силната външна политика, дипломация с самочувствие и в правилния момент. Това е възможно единствено ако се откажем от принципа на единодушие. За Сирия ще бъде късно, но се опасявам, че Сирия няма да е последната държава. За другите трябва да сме подготвени. Благодаря, господин Фройд. Господин Рюбих е, е поиска да ви зададе въпроса син картон. Съгласни ли сте? Заповядайте, господин Рюбих. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Фройнт за това, че той повдигна този централен въпрос, а именно въпроса за сигурността на сирийските граждани. Аз бях с делегация от Комисията по бюджета беженските лагери. Повечето беженци искаха да се върнат в тяхната родина. Те са в лагерите с колите си и само чакат сигнал да се върнат. Мислите ли, че съвета за сигурност на ООН а, има шанс да създаде демилитаризирана зона, евентуално с сини каски на ООН, за да може беженците да се върнат? Господин Фроент? А, мисля, че а, гледате малко по-напред във времето. А, мисля, че не сме в състояние сега да а, кажем да а, или не, но мисля, че в някакъв момент а, ще дойде а, момента, в който ще има делимитаризирана зона с синя каски. Просто сега не знам. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Проблемът е, че имам ужасно много а, желаящи да се изкажат. А, просто няма как да стане. Затова сега с поглед към часовника а, имаме 5 минути до, до, за изказвания. Ако не стигна времето за вас. Това сигурно ще се дължи на това, че колегите ви ще са пресрочили времето. Госпожа Петир има думата за една минута. Председница, господине поверениче, сутра, че у Европском парламенту. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Ние представяме организацията Отворени врати – в 10 страни на света християните имат големи проблеми. Сирия е сред тези страни. Там християните са сред най- застрашените.